Е, на початък chciałem Państwa... Самото начало искам да ви информирам, дами и господа, за трудностите, които срещаме в момента в Польша, свързани с е, огромните наводнения там. Големи части от е, страната са под вода по-настоящем. Хората губят всичко, което са придобили през живота си. Искам да изразя нашата подкрепа и солидарност към поляците, също така и нашето съчувствие към всички, които страдат днес. На най-ближшей сесии Парламента Европейския Следващата сесия на Европейски парламент на 16 юни ще има дебат по този въпрос. Обеден съм, че Европейският съюз е, ще отговори в дух на солидарност на исканото подадено от Полша, свързано с предоставяне на подкрепа. Имаме фонд за солидарност, който би трябвало да се използва в подобни обстоятелства. И така, дами и господа, тази сутрин имаше заседание на председателския съвет. Преди 10 минути завършихме заседанието и там обсъдихме много детайлно гласуването по резолюциите, свързани с стратегията Европа през 2020 година. Най-вероятно знаете, че тази стратегия цели да създаде работни места, както и да донесе благоденствие на нашите страни искаме с, през тези 10 години да а, дадем сигурност на нашите граждани. Тази стратегия ще бъде ключова за развитието на Европейския съюз, пък и извън него, защото ние можем да бъдем силни във външен план само ако сме силни във вътрешен. Светлината на това заседание, когато обсъдихме тази стратегия, се чуха становища за това да се подадат нашите резолюции за Европа през 2020 година за гласуване днес, защото бихме искали тези резолюции да излязат максимално бързо и да можем да участваме в дискусиите на другите европейски институции по отношение на тази важна стратегия. От друга страна обаче имаше колеги, които заявиха, че имаме нужда от една стратегия, която да бъде приета с голямо единодушие – за да може, в крайна сметка, да окажем въздействие върху положението в Европейския съюз. Наистина ни е необходимо такова единодушие. Имаме известни съмнения дали може да се постигне днес такова единодушие при гласуването. Искаме да действаме бързо, но от друга страна искаме силна подкрепа за тези резолюции. И е, светлината на дискусиите с председателите на политическите групи, аз взех решение днес да гласуваме отлагане на а, тези резолюции, което отговаря на член 140 от нашия процедурен правилник. Това е изключително важно решение. Знаем, че ни трябва резолюция веднага, но от друга страна ни трябва резолюция, която да има много а, голям процент подкрепа. И всъщност тук трябва да се намери баланса. И бих искал да гласуваме по този въпрос. Първо, нека да гласуваме за отлагането на гласуването по резолюцията за Европа през 2020. Първият, е, първото гласуване е за отлагането, докато втория път ще гласуваме против. Иска ли някой да вземе думата, за да подкрепи идеята за отлагане? Мерси. Благодаря, господин председател, за вашата декларация. И аз искам да кажа, че нашите унгарски приятели са в същото положение като полските приятели по отношение на наводненията. Нашите ни съчувстваме еднакво и на унгарските, и на полските приятели. Искам да се върна към това, което казахте. В ситуация на криза е необходимо демократичните сили да се обединят. И в този дух аз предложих на председателския съвет преди сесията в Страсбург като казах, че с оглед на съществуващите различия да отложим резолюцията през юни. Не получих мнозинство на председателския съвет. Ние сме демократичен парламент. Ето защо нека да се опитаме да подготвим резолюцията. Вчера на обяд след дискусиите в групите се оказа, че няма достатъчно време ако не кажа, че това не е ключов дебат, няма да отдам дълживо, дължимото на тези, които подготвиха работата. И сега с няколко ръководители на делегации си казахме, че ще бъде по-добре да отложим гласуването, тъй като кризата, скъпи приятели, няма да приключи през юни. Ние обсъдихме заедно въпроса и постигнахме съгласие. Ръководителите на големите групи са за гласуването да се отложи за юни. Мартин Шулц ми каза, трябва да постигна мнозинство в групата. Всички имат нужда от такова мнозинство. Вчера в нашата група обсъдихме различни въпроси, но Искахме да постигнем решение, което да е задължително за гражданите и да изпрати ясно послание към гражданите. С оглед на това дойде писмо от Гиверовщад и ние поискахме отлагане. Отлагане само с три седмици е, отлагане с 3 седмици. Умолявам ви да разрешите това, за да можем да проявим отговорност е, към гражданите. Благодаря. Благодаря. Има ли против предложението господин Шуц? Иска думата. Благодаря, господин председателю. Колегата Дол спомена и подчерта тежката ситуация в Унгария. Така е в много държави. В момента в Словакия също гражданите са засегнати от наводненията. Независимо в коя държава, дали в Унгария, Полша, Словакия, ние изказваме нашата солидарност към гражданите на тези държави, които са засегнати от наводненията. Господин председателю Йозеф Дол и вие самият по време на, конфе... на конференцията на председателите описахте ситуацията. Към, процедур... към процедурното предложение нямам какво да добавя. Тази сутрин по време на председателския съвет аз не дадох моето съгласие за отлагане на гласуването. Ние можем и трябва да гласуваме днес. Това е желанието на ем, голяма част от мнозинството в този парламент. Жел... Имаше желание резолюцията да бъде приета с голямо мнозинство. Такова мнозинство имаше още през февруари. Това, което се случи през последните дни не е проблем свързан с процедурата, а с съдържанието. Съдържанието беше одобрено още през февруари. Имаше някои а, изменения а, до сега, но от това до известна степен е свързано и с кризата. Има различни рецепти за решаване на този проблем. Рецепта дали съдържанието е легитимно, рецепта дали можем да подобрим това съдържание. време е да заемем ясна позиция. Вие имате ясни позиции, ние имаме ясни позиции. Ние се опитахме да сближим тези позиции, не се получи. Така че сега трябва да се опитаме да намерим а, мнозинство за едната или другата позиция. Ако има мнозинство за отлагане на резолюцията, искам да кажа, че ние като социал-демократи няма да се а, включим към нови преговори. Ние съвместно с колегите от Зелената партия внесохме и изготвихме този текст. Благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуването. Кой е за отлагане на резолюцията? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Ще гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Предложението се приема. Отлагаме гласуването по резолюцията 2020. Благодаря. Също така искам да благодаря на господин Дол и на господин Шулц за това, че привлякаха нашето внимание към факта, че наводненията са и в други страни а те са абсолютно прави, ние трябва да изразим своята солидарност към всички засегнати страни. Господин Брезина, водата, която наводнява Полша, идва от Чехия и предизвика огромни щети. Просто искам да добавя тези думи. Дори и Чешката република е част от Европейския съюз. Председателят. Точно това имах предвид преди малко, когато благодарих на господин Дол и на господин Шулц.